Председателят. Я ефни дисицум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, имаме процедурален въпрос от колегата Остревициус. Моля, колега, имате думата. Господин председател,